Колеги, possiamo iniziare i lavori della Commissione. Колеги, мисля, че можем да започнем. Abbiamo concluso con eh, qualche minuto di ritardo i lavori del gruppo dei coordinatori e vi chiedo scusa. Eh, nella cor... Малко закъсняваме с началото на заседанието и се извинявам за това. По време на заседанието на координаторите се споразумяхме по предложението да изпратим в бюрото искане за пет посещения през следващата година. И за девет посещения с цел проучване в пет държави членки, за да се срещнем е, с аналогични комисии в националните парламенти и за да обменим опит с парламентаристи от други страни. Франция, Италия, Полша, България или Румъния. Това са държавите, за които мислим в момента. Ще е, утвърдим окончателно предложението на следващото заседание на координаторите. Също се съгласихме, че на 7 декември е добре да изпратим делегация в Шотландския парламент. Получихме покана от тях и това посещение ще бъде свързано с обсъждане на веб страницата. Ние се стремим да усъвършенстваме нашата веб страница, веб страницата на е, нашата комисия. Е, Шотландския парламент има веб-портал, при който използва много съвременни методи на общуване и за това смятаме, че можем да се получим от техния опит. Решихме също да предприемем последващи действия с оглед петицията на господин Клайн за МЕД. решихме да внесем устно запитване към комисията. Споразумяхме се за проекта на дневен ред за следващото заседание с някои промени. Първата промяна трябва отново да гласуваме доклада Палиадели, защото вчера по погрешка сме гласували върху погрешен вариант. Не най-новия, не последния вариант на този доклад, поради което се налага сега да го прегласуваме в последния му вариант. Също така, е, в дневния ред за следващото заседание влезе доклада на е, Хенкис. Е, вчера нямаше време за разисквания, на следващото заседание ще го разискваме. Това са съобщенията, които имам да ви направя след заседанието на координаторите. Сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Господин Меркис не е тук. Но. Други членове на комисията участвали в посещението, което е предвидено за разискване в тази точка, могат да вземат думата. А може би да изчакаме. Госпожа Уолис е тук. Има предложение вече точка 18 да мине преди точка 17. Госпожа Уолис и господин Хефнер са тук. Ако сте съгласни, можем да разменим поредността на точките. Господин Хефнер, моля. По точка 18 от дневния ред. Вече разисквахме това вчера с комисаря Шевкович. Una sintesi della, eh, della discussione già aperta e sviluppata. Вече говорихме за гражданската инициатива, така че проведохме общ сбит дебат вчера. Господин Хефнер, благодаря, госпожо председател. Sorry, if it's, if it's... Госпожа Дебрън, ако днес в дневния ред е предвидено разискване на предложение, ни трябва нещо повече от сбито изложение. Искаме да има реален дебат, да има реално разискване. Да, в дневния ред е. Аз ви казах, е, че по същата тема проведохме разисквания вчера с комисаря. Затова предложих сбито да се направи изложение на вчерашното разискване. Yes, so uh, it is on the agenda today for discussion. Да, това е в дневния ред за днес. А, с Таяна Уолес като докладчици за нас е много важно да проведем тази дискусия и беше много добре, че комисията успя да сподели своите виждания. Продължаваме работата по доклада и за това е много важно да чуем какво мислите вие. Като начало ще ви съобщи някои от основните проблеми. След това Даяна Лорес ще продължи и се надявам дискусията да бъде наистина съдържателна и плодотворна в нашата комисия. И така, Както знаете, имаме четирима докладчици, двама от нашата комисия и двама от АФЕТ от четири общо а, политически групи а, от а, комисията АВКО колегите са Гурма и, и Ламасюр а, така че е, казано по-конкретно трябва да изготвим два доклада. Е, един за Комисията по петициите, един по конституционните въпроси. Те са два документа в правен план, но инак а, е, трябва да е, излезем с едно а, общо политическо виждане, за да а, а, има един глас в парламента. Затова винаги се събираме и четиримата. Важно е да посочим, че до сега вече сме намерили добри решения на повечето от отворените въпроси. И сега искаме да ви запознам с актуалното състояние на работата по доклада. Първо да ви кажа какво мислим за графика. Нашата голяма цел е е да свършим с, нормотворческата работа по инициативата, гражданската инициатива на европейските граждани преди края на годината. Това е, е една част от Лисабонския договор, една негова разпоредба, която все още не е реализирана в практиката и това трябва да стане в най-кратки срокове. Другата Причина за този срок е, че ще има промяна на председателство на съвета в края на годината и не е много ефективно да се започва цялата тази дискусия на ново, ако трябва да продължим работа при следващо председателство, в този случай унгарското. Тъй, че ние от страна на парламента се постарахме да не а, бавим нещата, а да а, се движат те най-експедитивно. Предлага на 9 ноември в Комисията по петициите тук да представим проект на доклада. комисията тогава може да го обсъди и също времено да даде на докладчиците мандат за водене на преговори с съвета и комисията. А, ние сме си поставили за цел да уточним в максимална степен а, компромисите, приемливи за всички, преди да представим още доклада в Европейския парламент и да имаме някаква яснота и съгласие по Европейската гражданска инициатива. След това ще го представим на Европейската комисия и на съвета и надяваме се там той да се срещне с одобрение. След това на 22 ноември ще имаме гласуване ако се налага още едно заседание за 13 декември, е, евентуално ще стане това, и окончателното гласуване в пленарна зала ще бъде на 16 декември. Това означава, че до края на годината а, актът ще е готов. Сега съвсем накратко какъв е подхода на четиримата докладчици. Ние взимаме предложението на Европейската комисия и се опитваме да подобрим достъпността му за европейските граждани. А, повече граждани по-бързо и по-ефективно да ползват този инструмент, защото в а, проекта за регламент има доста неща, които не са практически обмислени добре и а, не са така лесни за ползване от гражданите. Целта е да се приканват гражданите да се възползват от тази възможност да формулират своите желания, заявявайки ги пред Европейската комисия и парламента чрез тази гражданска инициатива. И за това целта ни е, е процедурата да не е твърде бюрократична, а напротив лесна и достъпна, за да може това да бъде инструмент използван широко. Сто се отнася до административната проверка, която предлага Европейската комисия, трябва да се съберат събера 3000 подписа, след това се извършва административна проверка за допустимост и оттам, ако инициативата е допустима, те може да продължат с събираните подписи. Ние смятаме, че това е една голяма загуба. Сега 300 000 подписа и после да се питаме дали да продължаваме или не. Искаме това да се поясни и за това искаме комисията просто да погледне дали темата включва, се включва а, в полето на компетентност на самата а, комисия, дали изобщо е тема, която а, се отнася до Европа и дали зачита прав, различните ценности на Европейския съюз и след това да я регистрира. След което инициативата е успешна, ако се съберат 1 милион подписа. По-нататък мога да говоря за това как може да се подобри ефективността и достъпността на самата инициатива, но ще дам думата сега на Даян Уолис и след това ще се радвам вие да обсъдите съображенията. Uh, Благодаря. Мисля, че колегата много добре е, обясни докъде сме стигнали. Четиримата докладчици от различните комисии е, много добре работят съвместно. Е, те са и от различни групи, но е, много добре се движи работата. Занимахме е, се е, с много детайли и едва сега е, си даваме сметка как е най-добре да продължим по-нататък и на този етап искаме да уведомим колегите какви са нашите размисли. Ясно е, че сме амбициозни и би трябвало да имаме тази категорична амбиция да приключим работата до края на годината по всички изложени причини. Но така да се каже, не бива да се отказваме от правата на парламента и не бива а, да пришпорваме нещата. Не бива а, да се лишаваме от необходимото време, за да изработим един качествен акт. За това говорим за амбиция и аз съм убедена, че ще успеем. Но също така трябва да сме наясно, че ако се е, натъкнем на е, трънливи въпроси, трябва да бъдем готови да разискваме до край с другите институции. Както бе казано вече, подходът ни е да се стремим е, към е, изготвянето на акт максимално удобен за ползване от е, гражданите. И това е идея, която се радва на приеми в други среди, както бе казано. Днес мислим за една за достатъчно задълбочен анализ на първия етап при регистрирането на инициативата, ние смятаме, че 7 души от 7 различни държави членки могат да направят инициативен комитет и да започнат да събират подписи. Това е гаранция, че разговорът и диалогът ще бъдат поставени на широка основа. Онези от вас, които бяха тук вчера, чуха, това, което каза комисарят за административната проверка. Говори се за административна проверка. Ние не бива да поставяме комисията в трудното положение едновременно да е подсъдим и съдник защото беше предложено в някакъв момент да има комисия на мъдреците, някой друг, който да преглежда инициативите. Според нас това ненадлежно ще осложни целия процес и няма да помогне на никого. Бихме искали упражняването на тази инициатива да е максимално рационално и упростено. Мисля, че е, това е целта. Както каза колегата Хефнер, бихме искали е, да приканим гражданите на Европа да се включат в политическия живот на Европейския съюз. Но е, трябва да разберем и друго. Това е сериозна възможност за оформянето на бъдещото законодателство, но това е инициатива за оформяне на програмата. Не би трябвало да усложняваме процедурата повече, отколкото е необходимо. И отново ще подчертая това, което казах вчера – това отношение и четиримата докладчици категорично са съгласни, е, че е, бихме искали тази инициатива да е достъпна за всички европейски граждани над 16 годишна възраст. Според нас, е, всички над 16 годишна възраст трябва да имат възможност да подпишат защото те това правят, те подписват. Но това е и политически акт. Това е начин да ангажираме младите хора в политическите процеси и а, те да бъдат готови за участие в тях, когато стигнат до а, възраст, а, на която са годни да гласуват. В тази комисия е, би трябвало и да се запитаме дали е, трябва да направим инициативата открита за всички граждани, независимо от възрастта им, защото ние имаме такъв подход към петициите. Е, но за момента сме се обединили около 16 годишната възраст. Искаме изискването да е еднообразно в целия Европейски съюз. Не искаме в различните държави да съществува изискване за различна възраст. Има и други въпроси, които ще бъдат спорни, които ще бъдат трънливи. Например, има идея в някои държави членки за действителността а, на а, подписа а, да бъде представен документ за самоличност. Според нас това ще бъде пречка, възпиращ фактор. И аз бих казала на колегите, че има едно много интересно проучване на ИКАС – то доказва колко голяма пречка ще бъде това изискване за представяне на документа за самоличност. Държави, като тази, на която аз съм гражданин, няма да искат документ за самоличност и се надявам, че и другите държави членки ще се объединят около този подход и е, ще се съгласят, че за инициативата на европейските граждани няма да се искат документи за самоличност, паспорт, лична карта. Нека държим е, максимално упростена тази процедура, така че максимален брой хора да се включват в тези процеси. Друг важен момент за нас, естествено, можем да си направим каквито искаме правила, но за да могат хората наистина да участват в инициативи, трябва да има много ясен отклик от комисията и ангажимент от парламента евентуално. Комисията обаче е първоначалният адресат на тези инициативи. И за това, според нас, комисията трябва да е длъжна да даде отговор в същите срокове и по същия начин, както е длъжна да отговаря на законодателните резолюции на парламента. Според новото споразумение за сътрудничество между институциите, този срок е 3 месеца. И трябва да има задължение в едногодишен срок да се внесе законодателен проект от комисията, а ако тя не внесе проект, да се обоснове. Мисля също, че трябва нашата комисия много внимателно да се занимае и с друг въпрос. Как по какъв начин да участваме ние в процеса на гражданската инициатива. Не е, е задължително тук да има някаква регламентация, да има правила за прилагане, но трябва някак е, да е, откроим ролята си. Комисията трябва да си остави пространство, когато има граждански инициативи в бъдеще, да може да се включва със свое становище. Благодаря. Госпожа Дебрюн, благодаря, благодаря на двамата докладчици за това, че дойдоха за да представят това предложение. Проявявам интерес към казаното. До сега смятах, че информацията, която се даваше е полезна. Сега обаче ще съм малко притеснена от това споразумение на първо четене и графика. Сега се провеждат дискусии между докладчиците и комисията. От друга страна, докладчиците в сянка присъстват Процедурата е много сбита. Аз съм участвала в процедури на първо четене, защото е имало крайни срокове, които е трябвало да се спазят. Не съм против такива споразумения на първо четене, но много граждани сега за първи път осъзнават за какво става въпрос. Виждам, че се проявява ангажираност, но може тя да е малко по-голяма. Казвате, че това е единствения елемент от Лисабонския договор, който не е засегнат още. Това е инструмент, който трябва да каже на гражданите обаче, че ще участвате от тук нататък, трябва обаче и докладчиците в сянка да участват. Нека някой да им представи информация за това, какви са формулировките, какво точно се обсъжда. Значи не е задължително, ако не сте успяли да бързате. Ако нещо се е обсъждало предишния ден, няма нужда да се обсъжда отново на следващия. Но винаги трябва да има срещи с докладчиците в сянка. Те трябва да могат да виждат какво се обсъжда, каква е формулировката, да излизат с документи от тези срещи. Нищо от това не се случва. И като се има предвид графика, това няма да стане и за бъдеще. Не само, че гражданите няма да участват, ами и аз като докладчик в сянка няма да участвам. Името ми ще присъства някъде в някакво приложение и толкова. А става въпрос за досие, в което хората трябва да участват, да идват и да казват, ето това е предложението, те сами като участници трябва да дават своите предложения. Аз съм участвала на други срещи в други комисии и трябва да кажа, че когато говорим за приближаване до гражданите, Имаме предвид е, онези, които пребивават законно. И аз смятам, че онези, които пребивават законно, трябва да имат право да се подписват. Нормалният процес не е спазен. Правят се срещи по принцип с докладчиците в сянка. Те знаят за какво става въпрос. дава се време и на гражданите. Това е модел, който се повтаря все повече и повече. Аз се надявах, че точно по тази инициатива в тази комисия това няма да се случи, но не беше така. Благодаря, господин Буштинаро. Благодаря. Няколко съвсем кратки коментар. Много се окоръжих след като вчера комисар Шевчович и днес уважаемите колеги ни уведомиха докъде сме стигнали и че има готовност за компромис. Това най-вероятно е най-ценната черта на нашия доклад. Трябва да се стигне до компромис накрая, полезен за всички и аз съм убеден, че след като има четири политически групи, които да участват в цялото начинание и след като комисаря също е отдаден на каузата за тази добра европейска инициатива, в крайна сметка би трябвало да стигнем до успех и да има конкретно законодателство, което да се приеме. Сега, по отношение на крайните срокове, знам, че сте притиснати трябва да разполагате с безупречни швейцарски часовници, за да спазите сроковете. Ако искаме през 2011 година гражданската инициатива да стане ефективна, ще трябва малко да побързаме. Как да включим докладчиците в сянка? Аз също съм докладчик в сянка от моята група. По два начина. Първо, хоризонтални работни групи или нещо подобно в рамките на нашите политически семейства. Тези хоризонтални групи би трябвало да бъдат информирани от докладчиците всяка. Това е единствения начин да има достъп до информация всеки ден. И след това да подготвим естествено и политическите групи относно съдържанието. Втория начин предлагам госпожо председател, да имаме неофициални срещи между докладчиците в сянка, за да не се изключва никой и никой да не изостава от това, което се прави. В заключение, ако искаме да получим силна политическа подкрепа, какво означава това? стабилна подкрепа, когато се приема този доклад, то това означава, че ние ще имаме по-стабилна позиция в преговорите с съвета и комисията. Това е единствения инструмент, който би могъл да се превърне в реален инструмент а, за въздействие върху европейските политики, който да се използват гражданите. Още веднъж искам да ви поздравя за ангажираността, за това, че работите четиримата докладчици и с представители на Европейската комисия. На този етап може да решите на нашата подкрепа. Желая ви успех. Господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Няколко коментара. Ние искаме инициативата на гражданите да се приеме. И трябва да гарантираме, че работим по начин, който е ориентиран към гражданите, защото това е нашето лице пред гражданите и ние като Европейски парламент имаме вина за това, че досието не се е предвижило по-напред. Ние сме и граждани, освен всичко останало, и трябва да се държим като такива. Сега по отношение на сроковете, това, което беше казано, е много важно. Ако искаме да ги спазим, а ние искаме това да стане, трябва докладчиците и докладчиците в сянка е, да бъдат разглеждани като брънки в веригата между политическите групи, защото ще трябва да работим по компромисите, е, които са договорили докладчиците, трябва да ги представим на политическите групи. Значи, съответно, трябва да включим и докладчиците в сянка. Тяхното присъствие е изключително важно. Във връзка с казаното от господин Бощинаро, трябва да се гарантира, че докладчиците и докладчиците в сянка се срещат и обменят позиции. Най-лошото нещо е в пленарна зала да се стигне до заключението, че доклада не е готов за гласуване. Аз като докладчик също очаквам моите докладчици в сянка да ми дават информация и да отговарят на моите въпроси. Няколко коментара по съществени въпроси. Всъщност на един от тях вече получих отговор. Сега, по отношение на възрастовия прак, 16 години, съгласен съм, мога да направя отстъпка тук. Подписите и тяхното поставяне е, трябва да са лесни и да, и да става лесно поставянето. Значи, не трябва да стигаме до ситуация, в която имаме 30-40% грешки, защото хората се подписвали два пъти или има някакви други грешки, така че системата трябва да е лесна за ползване, но трябва и да е безопасна. Ако ще трябва да се въвежда изискване за идентификация на лицето, това не трябва да е трудно и тромаво като процес. Още нещо, За инициативите винаги има някакъв прак. Минимален прак, цифра, онези, които като инициативи не съберат добрия и необходимия минимум от, минимум от подписи, то тогава е, няма да, да, да, да се лансират. Значи ще бъде като футбола. Просто оцелваш градата и това е. Много е важно обаче у нези инициативи, които не стигнат до необходимия брой подписи, да не бъдат отхвърлени просто е така и забравени. Значи това са моите позиции. Докладчиците и докладчиците в сянка трябва да работят заедно. Сега сме вече на крайния етап. Трябва да водим диалог и мисля, че имаме успех и тази инициатива би трябвало да бъде постигната. Благодаря. Господин Хефнер, искате ли да отговорите? Ähm, Благодаря. Може би този път е по-добре да се изкажа на немски. Аз напълно разбирам а, вашата логика. Е, вие разглеждате нещата в същата светлина. Ако това, което предлагаме сега, се превърне в закон, ще има ексклюзивна процедура и няма да има реално участие на парламентарната комисия и на парламента. Аз първи бих се възпротивил. Когато с Даяна Лолис приехме тази задача да бъдем докладчици, Знаехме, че вече се, се провели дискусии, но казахме това не е достатъчно. Тези дискусии трябва да са публични. Трябва парламентарната комисия да участва, трябва да участват всички, да се чуят всички идеи, вашите идеи, след като а, а, мине първото четене, пак ще го направим върху завършения проект. И така ще го правим непрекъснато, защото това трябва да е един проект общ за целия парламент. Разбира се, с удоволствие ще се включим в преговори, ще даваме още предложения, но не бихме го направили без вас. Ще се провеждат редовни срещи, както с докладчите в сянка, така и с тази комисия но ще ми се да отбележа също така, че в тази процедура и ако не стигнем до съгласие на първо четене, ще трябва да поемем обичайният ред. Тоест, докато парламента не заяви, да, това е резултат, който ние може да подкрепим. Иначе ще се е, вземе е, решение по доклада и преговорите ще протекат след решението. Това, което аз искам да кажа, че е, задълбочените дискусии с единствения полезен и ценен начин. Ето, комисията може да каже държавите членки какви документи ви трябва, за да удостоверите верността на а, подписите. Някои държави членки казаха, че в такъв случай няма да искат никакви документи. Тогава се задава въпроса как ще проверявате тези подписи. И почти във всички държави това се прави без проверка на документите. И сега водим разговор за това наистина ли е необходимо да има те, а, такива документи за удостоверяване самоличността. Ето това са ценни дискусии преди да стигнем до някакво виждане в парламента и да може да заявим, че това е обща позиция пред съвета комис... Европейската комисия а, започнала този разговор а, доста отдавна. През март обаче не се е стигнало до окончателно решение и самите текстове се а, работят в момента под изключително силен натиск, въртиснати от времето. Комисията доста либерално се отнася към цялата идея, защото смята, че все още е възможно, въпреки кратките срокове, да се внесат изменения и подобрения в текста, който те обсъждат с съвета. Така че и аз искам да ви уверя, че ако ние или докладчите в сянка усетим, че не се движим напред нещата, можем също да дръпнем спирачката всеки момент. Но искам да ви кажа, че в момента в Европа имаме много различни правителства. С известно безпокойство отбелязваме предвид на голямата смяна, примерно в Унгария, хората с които аз говорех, вече не са на власт. Та, а просто а, ако това а, се проточи, всеки път ще трябва да почнем от начало с всяка държава. Затова съвсем ясно ви казвам, че е, е добре да се движим по-бързо. А тук е, с, с е, Докладчиците в сянка винаги се вслушваме във вашите предложения, примерно, и веднага ги включваме в текста. Трябва да ви уверя, че е изключително интересно за нас да чуем какво мислите, за да може да го отразим. Благодаря. Госпожа Волес, но преди това друг колега поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Първо искам да благодаря обаче на а, докладчиците. А, аз съм напълно съгласна с казаното от господин Хефнер за сътрудничеството с а, докладчиците в а, Сянка. Той каза, че има технически затруднения, защото първият а, вариант а, на техния доклад е бил малко по-напред, така да се изрази от нашия, но те са отразили а, съответно нашите виждания, е, отраз... Е, т.е. първоначалните технически затруднения успешно са преодолени. Наистина тече е един конструктивен диалог а, е, и именно това ни позволява да сближим позициите си. Аз лично се опитах да направя сравнение като табличка на двата текста. Има някои моменти, които изглеждат несъвместими, но постепенно и с разговорите, непрекъснатите разговори с всички докладчици и докладчици сянка, имаме напредък и се надявам, че сега ще се получи един много силен текст, който ще изпрати силно послание, защото това се очаква от нас а, по а, графика ние може само да ги подкрепим. Верно е, че гражданската инициатива а, бе прогласена с фанфари преди година и нашите граждани вече започват да питат какво става с нея. Така че ние имаме отговорност а, и трябва също да оставяме и позицията си. Господин Хартнер също каза позицията вчера а, на комисията бе представен от комисаря Шефчович. А той заяви своята отвореност. Ние ще продължаваме да обмисляме и искаме да отстояваме нашата позиция. С това подкрепям докладчика. Благодаря на всички докладчици и желая да продължават с успехите, така че да може да спазим сроковете и да имаме единна позиция. Благодаря. Колегата Волис. Съвсем накратко, благодаря за коментарите. Е, просто искам да успокоя колегите. Е, госпожа Брюн, Дебрюн и аз така мразя е, на бързо сключените спогодби на първо четене. Но това за да се стигне до това разбирателство, ние имаме нужда от вашето, вашата подкрепа. Затова искам да помоля и секретарията да ни помогне в рамките на вече оформения се календар, да може да насрочим заседания, срещи с докладчиците в сянка. Уверявам ви, както направи вече колегата ми, че няма никакви основания да ви изключваме. Напротив, имаме нужда от максимално широка подкрепа. И в момента, имайте предвид, че сме имали само една дискусия с другите две институции. И вчера вие пряко е, чухте, тук беше комисарят е, Шефчович, т.е. нищо не правим без вас. Това, което виждаме, са все позитивни знаци. Е, смятаме, че комисията се слушва и се предвижва в добра посока. Ние сме доказали като институция своята ефективност и трябва да продължаваме да затвърждаваме това се име. сега за господин Яр, той говори за тези инициативи, които аха, аха и да се сбъднат. Аз искам да кажа, че е, е съвсем ясно. Ние очертаваме правила за инициативите. Те трябва да бъдат сигурни и стабилни, за да има смисъл. Но разбира се, аз съм съгласна с вас, трябва да има някаква, някакъв план Б, е, в който нашата парламентарна комисия може да играе ключова роля за тези инициативи, които някак не стигнат до самия край. Но това са разпоредби, които трябва да се разпишат някъде другаде. Благодаря. Благодаря на докладчиците, на докладчиците в сянка, на всички, които се изказаха. Аз съм сигурна, че вашите думи ще бъдат взети предвид ние всички желаем по-широко участие, по-активно включване на докладчиците в сянка и на други партньори. За сроковете колегите се изказаха за това какво може да означава бързата работа, но същевременно доклад ще трябва да си спазват графиците и ние трябва да направим след обед. Припомням ви, имаме съвместно заседание с Комисията по конституционни въпроси. Ще чуем и мненията на представители на националните парламенти. Каня ви да дойдете на това заседание и ще помагнем на нашите докладчи да спазват графиците. Сега благодаря. Да преминем към следващата точка от дневния ни ред. Госпожа Меркис, имате думата. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че дойдох по-късно. Започвам с заключенията на доклада. Бих искала да добавя, че след посещението на делегацията в края на април се случиха и нови неща в областта кампания по отношение на Буклука. Това положение с отпадъците се влушава. Напоследък виждаме повторение на нещата от преди няколко години, когато беше обявено извънредно положение – през последните няколко дни е, имаше демонстрации и дори имаше ранени хора. Това открои смисъла на нашето разискване върху доклада днес. Мисля, че е много важно да го подчертаем, тъй като за тези събития ще се говори и по време на разискванията, вероятно. Седем на бе делегацията на Комисията по петиции в кампания. Установихме четири аспекта, които имат възлово значение за преодоляване на критичната ситуация. Това, което липсва категорично е интегриран план за управление на отпадъците. Срещнахме се с господин Романо, министърът който е, отговаря за отпадъците. Срещнахме се с него е, след посещението в кампания. Току-що бе назначен и през юни месец, въпреки това, ни представи план за е, управление на отпадъците, стратегия. Е, много амбициозна стратегия. Е, тя бе приветствана от членовете на делегацията. Но разбира се, е, доказателството, че съществува един план, е неговото изпълнение. И за това искам да засегна въпроса какво означава интегриран план за управление на отпадъците. Най-добрият начин да решите проблемите с отпадъците е да е, предотвратите създаването на отпадъци, да се опитате да няма отпадъци. Това е, е най-високата първа стъпка, първо звено е, в иерархията на отпадъците. В кампания няма иерархия на отпадъците, но сме уверени, че ако съществува добър план и този план бъде осъществен при една добра иерархия на отпадъците, може много да се постигне. Естествено, един добър план означава да е конкретен, да е детайлен, да има зададени критерии, да има възможности за наблюдение на събираните данни, за техния контрол, неутрално да бъде извършван контролът върху изпълнението на план. Също така трябва планът да предвижда почистване на вече замърсените райони. Видяхме при посещението в кампания, че доста такива замърсени райони има и те е, спешно се нуждаят от почистване. Е, образованието, обучението, разяснителната работа са от особено значение. Е, трябва да има инфраструктура е, за такова обучение и образование, трябва да се разпространява информация сред гражданите. Е, друг много е, важен е, елемент в фактическата ситуация е, че кампания много отдавна събира отпадъци от други региони. Тя не може да преработва собствените си отпадъци и трябва за това да спре да приема отпадъци от други райони. Естествено, добрата комуникация винаги е ключов фактор във всяка политика и е, при всички отношения. И това липсва категорично. Липсва връзка между управата и гражданите. Липсва връзка на доверие няма никакъв диалог между гражданите и е, управляващите ги органи. Може би след посещението това до някъде се е променило, но е, поне така видяхме картината в края на април. И е, в светлината на е, последните е, демонстрации е, е може да се интерпретира този е факт. Е, на всеки случай, делегацията стигна до извода, че няма връзка между гражданите и е, управляващите ги органи. Сега извънредното положение беше прекратено, но имаше военно присъствие. Обилно. Във всяка страна военното присъствие се тълкува по различен начин – Делегацията бе на мнение, че военното присъствие в случая не допринася за прозрачността, защото гражданите нямат достъп до съответните места и обекти. Ако искате да се ползвате с доверие, трябва да настоявате върху прозрачността. Трябва да бъдете открити, трябва да давате информация на гражданите. Сега. Средствата. Въпросът за средствата бе пространно разискван срещите между нашата делегация и компетентните органи. Да, италианските национални и регионални органи трябва да заделят необходимите средства. Комисията е замразила отпускането на средства, но във всички случаи, за да се отпуснат средства, трябва кампания да представи солиден план и да демонстрира, да докаже, че е започнала успешното му изпълнение. Само тогава е, замразените средства ще бъдат отблокирани и ще бъдат преведени на областта кампания. И мисля, че това е наистина единственият правилен начин да се подходи има известно наследство от е, миналото. Призракът на извънредното положение а, е, някак а, е, присъства във всичко ставащо. Докато липсва обаче план за управление на отпадъците, докато липсва а, връзка между населението и управниците, е, доверието ще бъде напълно опоручено. Това е част от наследството от миналото. What, where are the data and by whom are they monitored? Е, не, не е работа на делегацията да преценява а, е, дали Ачера функционира правилно, но трябва да има а, една стая, в която да се дава информация на гражданите. Това е изключително важно. Също така направихме извода, че много лесно се приемат решения за отваряне на депата за отпадъци. Дори положението да е извънредно, трябва да се полагат усилия да се намери друго решение на проблемите, а не да се отварят затворените депа. Абсолютно недопустимо е това, че съществуват а, депа а, в национални паркове. Има един такъв парк Казиньо. А, там има депо, което се използва до ден днешен. Имаше друг обект. Кава Дивитиело, също в национален парк. И а, се предвижда скорошното му отваряне – Господин Берлускони вчера потвърди, че Кава Ди няма да бъде отворено. Е, депото Кава Ди няма да бъде отворено, е, както бе и обещано на делегацията по време на посещението и в кампания. Е, много положително съобщение и сърдечно благодаря на господин Берлускони и на регионалните власти за спазеното обещание. И сега искам да се спра на един последен въпрос, специфичен, а именно промишлените отпадъци. Получили сме само една петиция за промишлените отпадъци и специалните отпадъци. И за това не сме е, включили тази точка в дневния ред на посещението си е, в кампания. Само, че въпросът се постави пред нас. Докато бяхме в депото в Зиня, получихме информацията, че в този национален парк се изхвърлят само битови отпадъци. Но когато посетихме депото, съвсем ясно видяхме, че там се а, изхвърлят и промишлени отпадъци. Никакво обяснение не ни беше дадено. Естествено, отпадъците не е, трябва е, да бъдат там. Неприемливо е тези отпадъци да бъдат в това депо. Мисля, че този въпрос заслужава по-нататъчно разискване. Трябва да бъдат предприяти и последващи действия. Компетентните органи трябва да въведат строги изисквания за контрол при бораването с различни категории отпадъци. Няма нужда да се казва, че италианските национални, регионални, областни органи трябва да изпълняват актовете на Европейския съюз за отпадъците. Сега за по-нататъчните действия. Какво можем да направим ние? Това е и най-важният въпрос. Какво можете да направите, след като сте видели всичко, което ние видяхме в кампания? Какви по-нататъчни действия можете да предприемете? Първо, вече а, призовахме правителството и местните органи да разработят и да започнат изпълняването на солиден план, съобразен с европейското право. Призоваваме обаче и Европейската комисия отблизо да следи Италия, да протегне ръка на Италия, за да й помогне е, стремежа към изпълнение на е, правото на Европейския съюз. Защото съвсем ясно е, че на кампания, на областта кампания е трудно сама да се справи с тази задача и се нуждае от помощ. Е, сега темата по никакъв начин не е приключена, особено като имаме предвид събитията напоследък. И за това бихме искали да продължим да получаваме информация. Ще продължим да следим като комисия по петициите това, което става в кампания. Предлагам да играем активна роля в процеса и а, да не а, оставяме зад гърба си тази тема така с лекота. Предлагам а, през следващата 2011 година да следим отблизо това, което става на място. И с това бих искала да приключа частта, посветена на коментарите на делегацията като цяло. И ще добавя нещо от себе си. Бих замолила Комисията по петиции да внесе тази тема за обсъждане в Комисията по околна среда. И тази тема трябва да бъде обсъдена не само с оглед на положението в кампания. Има много региони в Европа, които е, в настоящия момент на економическа и финансова криза просто не разполагат със средства да разработят и да изпълнят един добър план. Затова ви моля да подкрепите препоръката ми е, въпросът да бъде обсъден в Комисията по околната среда и по същата причина този въпрос трябва да бъде отнесен в пленарно заседание. Трябва да бъде отнесен там поради е, трудностите, които изпитват регионите, а тези региони трябва да бъдат подпомогнати и за това ние следва да обсъдим възможностите. В заключение искам да благодаря на колегите, на всички участници в делегацията за прекрасното им сътрудничество. Наистина беше прекрасно посещение. Искам да благодаря и на административните сътрудници, които изиграха важна роля. Подчертавам още веднъж, посещението беше с много високо качество, делегацията беше много добра и е, естествено гражданите авторите на петицията бяха е, с, най-голяма роля по време на е, нашето посещение там и при изготвянето на доклада. Ще ви кажа също, че много ни сътрудничиха и е, компетентните органи за това. Очаквам това сътрудничество да продължи и в бъдеще. Очаквам развитие на процеса, който започнахме с посещението си. Благодаря, колега Меркис. Давам думата на представителя на комисията сега. Grazie, Presidente. sono qui in rappresentanza della е, direzione. Добър ден. Аз съм представител на Генерална дирекция околна среда в Европейската комисия. Искам да ви дам информация относно процедурата по нарушение срещу кампания. Както казахме по време на последните разисквания в настоящата комисия. Веднага след решението комисията написа писмо на италианските власти и ги попита как възнамеряват да приложат това решение. Поискахме план. Италианските власти изпратиха документ през месец юни Комисията го анализира през юли. Проведохме среща с италианските власти, за да обсъдим документа. Поискахме от италианците да изпратят допълнителни отговори. Първия документ не беше достатъчно пълен, незадоволителен, нямаше достатъчно подробен график. Затова комисията поиска по-подробни срокове, конкретни дати за изпълнение на този план. И за това кога ще започне работата. На това заседание италянците потвърдиха своето намерение да приемат нов план за управление на отпадъците в Катания до края на тази година. Комисията естествено ще трябва да види проект на този план за управление на отпадъците и то максимално бързо. Почертахме, че при анализа на новия регионален план за Катания кампания, кампания ще обърнем внимание на интегрирания характер. Трябва да се включват оползотворяването, рециклирането, обезвреждането. Въпроса за екобейл трябва да се разгледа подробно. На различни места в кампания – има проблеми, натрупани исторически отпадъци, които трябва да бъдат обезвредени максимално бързо. В комисията бяхме уведомени, че кампания има планове за управление на отпадъците, които изглеждат добре, но никога не са били приложени на практика. Комисията поиска съответно от италианските власти да представят не само план, но и мерки за изпълнение, в които да се казва какви ресурси ще се използват, за да се оползотвори този план. С цел да се оцени характера на плана и това дали то е адекватен – Комисията, освен това, възложи едно проучване. Когато получим проекта за плана, ще поискаме експертна оценка на този цялостен план за управление на отпадъците. В заключение, комисията призова италианските власти да създадат веб страница на която да се публикува този регионален план за управление на отпадъците. Този вебсайт би трябвало да се актуализира редовно, за да може гражданите и Европейската комисия да могат да следят какво става. Един от основните проблеми е, че и в миналото е имало добри планове за регионално управление на отпадъците, само че те никога не са били изпълнявани. Това е една от причините за спешното положение в този регион. Комисията поиска допълнителните документи, поиска допълнителни дати и срокове, поискахме да се изпълни плана, поискахме план да бъде изпратен в Генерална дирекция околна среда. Още не сме получили документите, но ще ги анализираме веднага след като ги получим. Ще имаме ответна реакция, естествено. Това е нормална практика във всяка процедура по нарушение. Комисията е готова да води диалог, защото целта е да се реши конкретния проблем и то максимално бързо и ефикасно. Комисията протяга ръка към италианските власти и готови сме да сътрудничим с тях. Благодаря. Няколко колеги искат думата. Бурсалино, Яр, Револини. Не сте съгласна. Няма микрофон в момента за оратора. Оттегляте своето изказване, така ли? Господин Куцулино. разполагам с важна информация за комисията. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия, на делегацията също. Вярно е, че има извънредно положение в кампания и трябва да следим отблизо какво става във всички институции. В следващите няколко часа ще се приеме една решителна част от плана. Става въпрос за оползотворяването на отпадъците. Аз говоря за площадката Везувио. Давам ви тази информация, за да може да имаме един регионален план, който да е обвързващ във времето, да е прозрачен, за да може местните граждани да видят на практика, че се взимат решения. И това да стане в следващите няколко месеца. Трябва да се гарантира и финансовата устойчивост в региона, защото тези планове винаги струват пари. Има проблем с публичните средства, които трябва да се предоставят от местната власт. Заключението, до което стигаме, е много важно и аз, както госпожа Меркис, бих искал да работя в сътрудничество с Комисията по околна среда и с парламента като цяло. Не искаме да обсъждаме само кампания. Кампания е само пример. Има много-много други райони. Не става въпрос за един регион, за една страна. Благодаря. Господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на хората, които организираха тази визита на комисията, на административния персонал, на италианските колеги. Беше доста осведомително това пътуване. Видяхме на място какво се случва. Много интересно беше да видим какви са различните проблеми. Научихме много неща. Три проблема има според мен и аз ги анализирах. Първия основен проблем е свързан с оползотворяването на отпадъците от градовете, на второ място индустриалните отпадъци, системата за тяхното оползотворяване е неустойчива и има голяма доза беззаконие. И на трето място участието на държавата. Аз имам опит от Германия и искам да кажа, че ако успеем да работим с комисията и с властите в кампания, за да се пояснят поне правните процедури и елементи на проблема. То поне ще сме наясно, че става въпрос за истинска официална ситуация от извънреден характер, извънредно положение. Всичко трябва да е прозрачно с други думи. Трябва да се гарантира, освен това, че разполагаме с необходимите данни, тъй като в момента нямаме достатъчно информация. Тази визита имаше за цел да се получи необходимата информация и да се проведе диалог. Втория ми коментар е свързан с един въпрос към комисията, който искам да задам. Трябва да имаме устойчивост на плановете, за да може да се включат средства. Първия въпрос е колко дълго ще отнеме целият процес според комисията. Кога смятате, че ще има реални конкретни проекти? Втория ми въпрос е следния. Можем да изготвим една процедура за определяне на извънредно положение, която да е постепенна. Положението е следното. Съществуващите депа за отпадъци са пълни, новите не са готови, старите депа не могат да бъдат изпразнени и същевременно да останат екологично съобразни, така че как можем да разрешим това извънредно положение? Може би трябва да изградим инсинератор. Каква извънредна финансова помощ може да бъде отпусната, за да се създаде такъв инсинератор много бързо? Според мен различните концепции ще се обсъждат за напред и то, това ще отнеме много дълго време. Законовите места за депониране на отпадъци вече са пълни и се мисля, че ако настоящата тенденция продължи, следващата катастрофа ще е много по-сериозна от сегашната. Въпросът ми към комисията с други домисления. Е Има ли някаква постепенна процедура, която може да се следва, за да може да се стигне до спешно решение по въпроса, за да не се стигне до дълга е, криза. Госпожа Алкен, благодаря. Съгласна съм с колегите. Благодаря за сътрудничеството. Искам да подчертая няколко неща. Първо, използването на термина спешен или спешност. Нека да зададем въпроса. Може да се използва едно място, една площадка? Легална ли е тя? Като ни водаха италянците в различните площадки, показвах разни места, които изглеждат много добре и изведнъж се казваше, че това е място, което е депо за отпадъци. Изведнъж започна да се използва и термина спешен. Уведомиха се гражданите, че става въпрос за някакъв вид катастрофа. Трябва да уважаваме гражданите. that that can happen. And of course, there are, you know, не трябва да се криминализират онези, които протестират в региона. Това трябва да подчертаем. Това е нещо, което трябва да се уточни. Освен това, плана, който се изпраща, нека да гарантираме, че този път той ще проработи, че не е просто научна фантастика. Имало е много планове в миналото. Всичко се описва и е розово в тях, обаче реалността е много-много далече. Проведох контакти с датските органи, когато ставаше въпрос за плановете за инсинераторите. Колегите от Дания ме уведомиха, че не е достатъчно да имаш само отлична технология. Ако няма необходимите технологии на място, след това пепелта не може да се ползотворява както трябва и тя самата е замърсена, тя не е чиста, не е такава каквато трябва да бъде. Въобще много трудно ще се приложи какъвто и да било план на практика. Процедурата отнема дълго време, доста сложна е. Ако няма достатъчно голям контрол, ще има проблем с емисиите. И виждаме, че отново се стига до ситуация, в която Националната гвардия трябва да охранява площадките. Цялата заплаха в европейски мащаб няма как да се разреши без участието на гражданите. Значи трябва да има взаимно доверие и уважение между гражданите и властите. Затова приканвам комисията да прегърне този въпрос, защото ако не прояви тя достатъчно голяма доза ангажираност, няма да стигнем до решение. Колегата Петър Яр каза, че има проблем с индустриалните отпадъци. Основният проблем тук е свързан с големите предприятия. Камората може би се грижи за инфраструктурата, понякога чрез отстраняване на определени лица. Какво става обаче в Северна Италия? От Германия, от други държави чуваме, че идва индустриален отпадък, идват индустриални отпадъци от някакви инфраструктурни компании в Северна Италия. Този проблем трябва да се разгледа. Благодаря. Дебрун. Колегата Дебрун. Благодаря. Госпожо Меркес, за този ясен доклад за визитата и за информацията, която ни дадохте. Но това, което чухме, е изключително притеснително. Последния път, когато говорихме по този въпрос в комисията, казах, че когато нещо се превърне от а, малко по-малко ужасно, в малко по-малко ужасно от много ужасно, това не означава, че нещата са добри. Е, или е изключително ужасно, както трябва да се каже на български. Важно е да се води диалог между гражданите и между местните власти. Аз ще внеса едно устно изменение. Казва се, че според кмета Томасито из ползито, гражданите нямат достъп до прозрачна информация, нито пък а, имат информация относно рисковете, относно експозицията а, на тези опасни отпадъци. Приемате ли, госпожо Мерки, с една такава поправка? Гледам другите членове сега на делегацията. По-моему, Особено след като става въпрос за кмета и, и това, че той иска да се каже нещо подобно, проблем няма. Мисля си, че това изменение е, е приемливо. Това е устно изменение. Колегите от административния персонал ще ми кажат каква е процедурата. Всички членове на комисията трябва да кажат дали приемат едно устно изменение или не. И след това ще видим дали има полза от него. Има ли възможност да приемем едно такова устно изменение? Не знам дали има и достатъчен кворум и какъв е той за едно такова устно изменение. В момента проверяваме, нека да преминем нататък ще дам думата на комисията. Госпожа Дебрин прекъсва. Може ли да довърша само това, което исках да кажа? Само 10 секунди. А мислех, че сте приключили вече, защото дадохте думата на госпожа Меркис, но добре. Още два коментара. Нито един от тях не е свързан с текста. По отношение на това, което каза госпожа Меркес, тя каза, че нещата не са приключили и трябва да се информираме постоянно. Всички петиции трябва да останат отворени и да продължи да се обсъжда всичко, докато не разберем какви са реалните планове. Разбрах, че вече има решение кампания и региона да купят този инсинератор за 355 милиона евро и като си има предвид какви са трудностите в този регион, трябва да проверим дали тази информация е вярна. И ако е вярна, как а, това се вписва в преразглеждането на последната директива за отпадъците, рамковата директива, в парламента доста време отделихме за обсъждане. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията. Яра. Е... Благодаря. Ако правилно съм разбрал вашия въпрос. Той се състоеше в следното. Има ли риск при изготвянето на новия план за планиране и управление на отпадъците в кампания, процеса да отнеме толкова дълго, че а, да се натрупат още огромни количества отпадъци и да има отново криза. Комисията настоя пред съответните органи за да дадат гаранции за реализацията на този план в кампания, за да го реализират. Обаче те трябва да започнат да изградят инсталациите, които вече са планирани. Това трябва да започне веднага. Не трябва да се изчаква да се разработи и приеме нов регионален план за развитие, преди да се при... премине към изграждане на инфраструктурата. А, уверяват ни, че имат а, капацитет да преработват тези отпадъци в кампания. Ние нямаме сигурни данни за това, но смятаме, че е оставащи капацитет на санитарното депо е около 2 години и половина. за иерархията на отпадъците и новия план за управление, който кампания ще приеме. Италианските власти се ангажираха да имат такъв план, който да включва иерархия на управлението. Та този план ще бъде представен на комисията. Комисията не веднъж заявява, че едно от условията за да се продължи с, предостав... с отпускането на средства е спазването на правилата Тоест, комисията ще провери иерархията и правилата под, за, спаз, за управление на отпадъците. Казах, че комисията поиска от италианските органи на управление да създадат и вебсайт, където се публикува този план за управление на ТБО и той да се актуализира редовно. Та, прилагането на правилата е от основно значение. Имаме някои позитивни сигнали от регионалните власти. В края на август на техния сайт а, публикуваха а, документ част от планирането. Това не е самия план за управление на ТБО, но е част от планирането му. И той е предложен а, за публично обсъждане. Започва да тече 45-дневен срок за консултации а, с а, обществеността и гражданите могат да го коментират, така, макар че той е доста в суров вид. Така че знаците за консултации са насърчаващи. А, благодаря и се надявам, че отговорих на всички въпроси. Благодаря на представителя на комисията. Още сме на процедурата обсъждаме съгласно предложението на госпожа Дебрун, но ако друг не желая думата, мога да кажа следното. Доклад на госпожа Меркелс определено е плод на много щателна, щателно свършена работа. Много се радвам, че в тази работа се включили и други депутати. Аз, понеже съм там, е важно да участват и други а, граждани, защото аз съм и пасивно и активно засегната като част от а, органите институциите, които работят за решаване на този проблем и от друга страна като гражданин. А сега може да постъпите както искате, но и позволете аз да ви кажа няколко думи от своя име в началото на доклада. Извинете, не в началото на доклада, а в началото на неговото обсъждане. Тук госпожа Меркелс описа актуалното състояние. Тя каза, че има протести през изминалите няколко седмици. Аз искам да кажа, че не може да се каже, че ситуацията се е влушила. Тя, със съжаление, е същата, каквато я видяхме при посещението си през април. Ситуацията е на не, една болест, едно страдание. И както каза колегата, това страдание ще продължава, защото има много натрупани количества отпадъци. И много работа предстои да се изграждат инсталации, да се изготвят планове. А това трябваше отдавна да се направя, още не е направено ще отнеме време. Искам да допълня и това, което казаха от комисията. Това, което се случва днес, от нас само за Неапол. И има официален документ, който а, е изпратен от автора на оценката. Мога да ви го предоставя. Ако искате, мога да го размножа. Но той се отнася само до Неапол. Там се казва, че има а, недостиг на финансови средства, което пречи на Неапол да почиства града и натрупват се отпадъци по улиците, е, граждани са недоволни, това недоволство се разширява, обхваща съседни а, населени места и е, понеже хората живеят в страх, те направо изпадат в ужас. А, просто да чуят а, а, нещо такова и а, все едно а, им светва лампичка и веднага се хвърлят на барикадите, защото не искат нещата да станат още по-лоши. Само Неапол и КСА-та гласуваха за продължаване на извънредното положение. Останалите места се е, работи и приемат план за управление на отпадъците. Тези е, два окръга обаче е, са част от е, едно общо подразделение по отношение на управлението на отпадъците и а, това управление на отпадъците днес е доста по-сложно, отколкото е било преди. В момента се провеждат заседания в Рим. Целта е да се опита да се вдигне забраната за отпускане на средства, да може да се плати на тия работници а отношенията там между различните нива на управление са както тук в Европа. Примерно а, Европейската комисия казва на държавите членки, че трябва да а, а, се съобразят с изискванията преди да получат средствата. А, там е същото. А, националното правителство каза на регионалните власти, че трябва да изпълнят изискванията преди да получат парите, т.е. да почнат да събират и почистват а, от, отпадъците. А, господин Берлускони отрича това, което, а, както каза и госпожа а, Меркелс. Тоест, нещата са такива, каквито ние ги видяхме. Няма да има второ депо. Ще има в Гаяно. Местният съвет взе решение и решението е да няма Има консолидиран план, който сега се работи за твърдите битове отпадъци и за комбинираните отпадъци. Очаква се едната седмица той да е готов и предоставя на комисията. А, в някои други населени места обаче е, все още плановете са, само се обсъждат. А, вече бе взето решение от съвета, което ще бъде внесено пред Европейската комисия едната седмица. Планът за почистване на а, терена на, за подпочвените води, за а, въздуха ще бъде добрен, одобрен и изпратен на комисията. На различни етапи са тези планове, на другата седмица ще се изпратят. Аз, как казах на Ремано, очаквам до края на годината а реализацията на плановете да започне. Що се отнася до изнаредната ситуация? Тя официално бе прекратена с нормативния акт, за който го споменах. Тук чета от един протокол от заседание, което ми дадаха моите сътрудници. Самата а, дата за прекратяване на тенъчното изведено положение е определена – 2011 година, т.е. нещата се движат. Има и данни, и предоставени, и идеи, предоставени от оценителя, които се използват в преговорите с местните органи за управление. Има обещание да не се навлиза в защитените зони просто терена да се използва, докато не се изградят новите инсталации. Има и други неща, по които вече се работи. Apple. а, е изготвил план, който в момента е обект на консултация от регионалните власти. Те а, ще обявят търк за инсталацията в Салерно. Има спорове между управите на провинцията и на по-низкото местно ниво. Е, значи вчера ни казах, че започва нов кръг от търгове. Що се отнася за инсталацията за компостиране, а, тя в Салерно, тя почти е готова. Имаше трудности от финансов характер, но до средата на следващата година инсталацията ще работи. Когато бъдат завършени трите инсталации, ще могат да преработват а, още 80 000 тона органични отпадъци към 12 хиляди, които в момента се обработват. А, имаме още а, консултации, говори се за а, превенция, за рециклиране и само остатъчните отпадъци ще бъдат депонирани а, и обезвреждани чрез инсинерация преди това. Много е трудно да се стигне до всички граждани. Ние се опитваме да стигнем до максимален брой граждани. soddisfatti, però è aperto da circa due anni un uh, call center che collega i cittadini eh, con uh, eh, Има телефон, на който а, гражданите могат а, да се обаждат, да влизат връзка с съответните органи на местно самоуправление. Това са официални актове, които са ми предоставени. Всеки може да влезе в сайта и да види какво се прави да продължават а, дискусиите, разговорите с а, гражданите. И както е естествено за една демокрация, а, гражданите а, също могат да изявят своя глас а, чрез а, съответната местна администрация и избраните си представители на различни нива на държавно правление. Сега, това исках да ви кажа. Ние тук в тази комисия не можем да махнем с вълшебната пръчица и да решим въпроса, нито може да го направи Европейската комисия. Може би обаче все пак сме помогнали да се случи нещо добро. Както каза оценителят Романов, след като беше назначен, някои от предходните планове на регионалните администрации бяха подложени на анализ. Те бяха доста стари. Сега има валидни действащи планове, които ще бъдат предоставени на комисията. И накрая регионалния съвет разгледа възможността за останалата част от финансирането с 2007 и 2013 и за периода преди това. В момента има таван 359 милиона евро обаче би трябвало да могат да се ползват. И както каза господин Яр, би било добре да се предоставят тези пари на траншове съобразно поетапното изпълнение на плана. Според нас така той ще може да се реализира и да удовлетвори гражданите. Благодаря. Allora, eh, per l'emendamento, eh, for the euro amendment? Allora, ehm... И Казват ми, че госпожа Дебрун е отеглила устното си изменение. Il rapporto. Понеже е, е видяла, че проблематиката вече е засегната в доклада. Така ли е? Не. Отеглих го, защото ми бе казано, че е, ще бъдат създадени вследствие на изменението огромни административни трудности, които бях замолена да взема предвид. Добре. Не са ме уведомили правилно. Но вашето искане, макар и отеглено, ще бъде включено в протокола. Мога ли сега да ви замоля да одобрите документ? Не става дума за официално гласуване. За това моля да ми кажете, имате ли желание да се изкажете против или да се въздържите? Някого да броим като против? Аз се въздържам. della capodelegazione onorevole Merkis di eh, presentare una raccomandazione, se ho capito bene. Сега имаме предложение от госпожа Меркис да направим препоръка до Комисията по околна среда, тя да изготви резолюция по различните и извънредни ситуации, е, свързани е, с третирането на отпадъците в различни райони. Вие искате въпросът накрая да попадне на пленарно заседание, нали? Правилно ви разбирам. Какво ще кажете за тази препоръка към Комисията по околна среда? Явно всички сте съгласни. Следователно, такава препоръка до Комисията по околна среда ще изпратим. Не мисля, че тук може да се добави нещо. La collega Merkis vuole intervenire. So, uh, um... Госпожа Меркис. Госпожо председател, през Комисията по околна среда ще стигнем до пленарно заседание, нали така, за да обсъдим въпроса а, е, като а, е, общ въпрос и а, е, ще го подложим на общи разисквания. Но. Си inoltra una raccomandazione alla Commissione Ambiente Значи ще направим препоръка до Комисията по околна среда. Ще помолим а, Комисията по околна среда да изготви резолюция, а аз съм е, сигурна, че ние ще направим становище по тази резолюция, господин Ян. Да, точно така. Вече бе казано, че проблематиката не е толкова от компетентността на комисията по петициите, но от компетентността на комисията по околна среда. Така че е, Комисията по околна среда трябва е, да изготви документа, ако ще приемаме някакъв. Е, такава е процедурата. Председателят. Да. Може би координаторите е добре да обсъдят това следващия път и бихме могли да поканим госпожа Меркис да участва в заседанието на координаторите. Тя там ще ни представи подробностите и ще се запознае същевременно и с процедурата, като участва в нея. Може ли да минем сега на следващата точка от дневния ред? Ми suggerisce Девид Лоу да пропорви proporvi un... предлага да променим породността. Eh, точка 21 а, трябва да разгледаме. А, авторът на петицията е тук. Другите петиции могат да бъдат разисквани по-късно, тъй като авторите им не са тук. Съгласни ли сте? В такъв случай преминаваме направо към петиция номер 417 от 2009 година. Давам думата на господин Дамбра. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми евродепутати, чест е за мен да бъда прият от комисията по петиции като първият от няколкото хиляди, които подписаха тази петиция за чист европейски парламент. Тук сме изправени пред един дефицит а, на европейски на италианските институции. 350 хиляди граждани през септември месец се обединиха около това искане. Става дума за искане, което е отправено през септември преди 3 години и все още в парламента попадат хора, които чрез партийните списъци за гласуване се издигат, но са били преди това в затвора. Те са били осъждани. И тези хора гласуват в парламента. например, мога да ви посоча последното гласуване по протестите срещу Берлускони – а, само за 10 дни трябваше да бъде разгледно това искане и Берлускони да падне от власт, но за съжаление е, нищо не се е случи. В политиката трябва да се работи с чисти ръце. Затова това искаме да цитираме закона от 1976 година за избора на евродепутати на основата на всеобщо универсално право. Искаме този закон, който урежда избора за Европейски парламент, да предвижда, че е, осъждани лица в бъдеще няма да попаднат в Европейския парламент. Има е, държави е, членки, които изпращат осъдени лица в Европейския парламент. Е, във вашата държава ако сте осъждан, не можете да вземате определени длъжности, не можете да осиновите дете. Но нищо не спира осъжданите да бъдат избрани в Европейския парламент, дори да са извършили тежко престъпление. Мога да спомена господин Понсиньоре, който е заместник-председател на НП. Той е осъден на две години лишаване от свобода за корупция. И също така Бургецио от групата ЕФД. Той е осъден за дискриминация. Патричело, Ник Грифин. Всички те имат осъдителни присъди. Грифин за а, расова омраза, за потикване към расова омраза. по-настоящем Конституционната комисия се председателства от Карло Казини и твърди, е, че нищо не може да се направи по въпроса тъй като е, той е извън компетентността на комисията. Но Авко работи по изменение на закона от 76-та година, докладчик е Андрю Дав. Смятаме, че изменението, което искаме, може да бъде внесено именно по тази линия, на основание член 223 от договора. Трябва да се хармонизират европейските законодателства. Е, трябва да се уеднакви самото европейско право. Е, в момента изборите се произвеждат по националните закони, в резултат на което е, осъдени престъпници попадат в Европейския парламент. Ние призоваваме Европейския парламент да направи това, което са направили много държави членки. Австрия, Дания, Великобритания. Там не може осъден а, на повече от една година лишаване от свобода да се кандидатира за изборите. Смятам, че вашата комисия заслужава да а, се занимае с въпроса. Още 18 петиции са получени за отпадъците в кампания и вие се занимавате с отпадъците, но не се занимавате с хората, които попадат в парламента. Миналата година на Европейския парламент е, беше е, направено и публикувано едно проучване. Много италианци, много европейци искат е, актовете, по които се произвеждат европейските избори, да бъдат изменени. Ако политическите групи не направят нищо по въпроса, положението може да се отежни. На следващите избори, особено в НП, могат да попаднат хора, които са осъждани за тежки престъпления. Салфадори, Кофар, например, който е член на италианския парламент, е осъден на 7 години лишаване от свобода за измама. Марчело Дилутри е, е член на съвета на Европа и той е осъден на 7 години. Фюзо. Е... За връзки с мафията. От е, публикации е, в пресата е известно, че мафиотът мангано, има отношение към убийството на съдията, който се занимаваше с дела срещу мафията Пауло Борсалино. И Борсалино е автор на изречението, че подозренията трябва да доведат политическите партии до изчистване, вътрешно прочистване. Те трябва да прочистят от своите редици всички, които е, са били осъждани. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. На европейско ниво имаме два източника на законодателство, свързани с изборите, както подчертава петицията. Имаме нормативния акт от 1976, който определя основните принципи за европейските избори. Имаме директива от 1993 година, която накратко би трябвало да гарантира правата на онези, които пребивават в други държави членки, различно страната си на происход. Както казва господин Касини, тези нормативни актове не покриват елемента дали едно лице може да участва в избори или не. Това е правомощията на държавите членки. В комисията по петиции сме имали подобни петиции от Балтийските държави и от Холандия, свързани с правото да се участва в избори. И както и преди, винаги сме стигали до заключението, че това като въпрос е в правомощията на държавите членки и те трябва да решават. Ако тази петиция се превърне в Европейска гражданска инициатива, с оглед на настоящото положение, много малко вероятно е комисията да даде положителен отговор на такава гражданска инициатива. Естествено, ако приемем, че ще се стигне до 1 милион подписа. Благодаря. Колега Аукен. Колегата Аукен. Е, Благодаря, госпожо председател. Имам само един коментар. Темата е изключително сложна и преди сме казвали, че в датския парламент е, има разпоредби за лица, които са били осъждани. Това не е съвсем вярно. Значи, ако е имало присъда достатъчно дълго в продължение на една година, то тогава датския парламент може да реши дали лицето е, е достойно, така да се изразя, да бъде депутат. Преценява се дължината на присъдите, но едно лице не е предварително изключено и толкова. Така че има процедури в тази връзка. Имаме много различни традиции. В датския парламент, например, е имало случай за премахване на имунитет на депутати Имаше гласуване и всички гласуваха за. Имаме органи в Дания, апелативни органи, например, които се отличават и в Европа са малко различни положенията. Не можем да позволим на едно лице да извършва престъпления и да се възползва от имунитета си. Ситуациите са различни в Европа. Много е трудно да се вземе един подход за всички. Ще има нужда от сериозно сътрудничество, така че преработката на системата ще бъде нещо изключително сложно. Не смятам, че трябва да има имунитет за всички избрани лица в Дания имаме разглеждане на всеки отделен случай. Ако имаме нещо подробно като искане, ще трябва много време да измине и да се вложат много усилия. Благодаря, госпожо Алкин. Никой друг не иска да се изкаже. Чухме какво каза представителя на комисията. Госпожа Алкин го подкрепи. Имаме различни системи различно законодателство. Разбирам, че в Дания датският парламент решава за всеки отделен случай, когато става въпрос за имунитета това валидно и за Европейския парламент. Въпреки списъка със случаи, които ни се представят, виждате между другото и писмото към господин Касини, председател на комисията, която носи отговорност. Получихме отговор който не беше съвсем удовлетворителен, но това е положението. Господин Касини казва, че в неговата комисия обсъждат евентуално изменение на нормативния акт от 1976 това беше обаче по време на предишния мандат на парламента докладчик беше Андрю Дъв, а той е депутат и в момента. Ще се свържа с председателя на Комисията по конституционни въпроси и ще го помоля да обмисли евентуална възможност за законодателство, което да е свързано с несъвместимостта за кандидатстване или с кандидатстването за европейски депутат. Преминаваме към точка 19. Петиция от Вернер Сандекс, германско гражданство. Вносителя на петицията не е тук. Той помоли да присъства на следващото заседание на комисията. Ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря. Комисията следи случая. Трансграничната екологична оценка на въздействието по отношение на двата вятърни генератора в момента се провежда. Чешкото Министерство на околната следа е отговорен орган и има информация онлайн на веб страницата на Чешката агенция по околната среда. in Процедурата започна през 2008 година. Не, са, не се е стигнало много далеч в производството през юли 2010 година Германското министерство на околната страна беше уведомено относно процедурата по скрининг. Чешкият министр на околната среда очаква скрининга да бъде публикуван до една-две седмици. Скрининга не изключва евентуален ефект и последици за обектите по Натура 2000, затова ще има оценка на въздействието и по директивата за местообитанията. Е, фирмата, която разработва и оперира тези вятърни генератори е приканена да направи оценка на въздействието от екологична гледна точка. Германската страна ще бъде информирана още веднъж относно заключенията и ще бъде поканена и на обществените консултации. Колегата Яр. Äh, äh, Благодаря. Благодаря на комисията за този коментар. Това е проблем, който сме разглеждали на няколко пъти. Имало е проблеми, свързани с опазването на околната среда между две гранични държави, тъй като те са имали затруднение с обмена на информация. трябва да стигнем до някакво заключение днес. Е, към днешна дата обаче няма е, добро сътрудничество между двете държави членки. Значи вятърните генератори са разположени в Чехия, но защитения обект, е, природния парк е в територията и на Чехия, и на Германия. Между тези два района е имало конфликти и преди и след Втората световна война, когато всичко беше опустошено там. Района беше разделен на две. Правното положение беше доста неясно. Решението, което беше взето тогава, беше да се обяви района за национален парк и там да не живеят хора – Сега смятаме, че всичко се свежда до обмена на информация. В Германия сме притеснени, че не получаваме достатъчно информация от Чехия. Тази информация имам възоснова на документите, които се изпращаха между немския кмет от района и чешкия кмет от съответния район. Има обекти по Натура 2000, това е притеснителното. Представителя на комисията каза, че ще има въздействие върху околната среда в резултат на съответните планове. По-добре е плановете за тези генератори да бъдат преработени и те да бъдат преместени на друго място. в райони има области, които са абсолютно отделени от останалия свят, тъй като там има защитени видове птици, например. Няма да си помогне много по отношение на доверието на гражданите, ако разрушим тези области. Защитата на околната среда по границите на страните членки на Европейския съюз е нещо, което изисква много работа още в следващата седмица ще има среща, на която двете страни ще представят своите позиции. Ще има представители на чешкото правителство. Според мен основният проблем тук е липсата на воля за водене на преговори и за обмен на информация. В момента сме на един междинен етап, поне по мое мнение. Искам да видя какво ще каже комисията, но трябва да преминем и по-нататък. Благодаря. Eh, Благодаря ви. Ако искате, ще продължим обсъждането на следващото заседание, когато ще присъства и авторът на петицията. Следващата точка Точка 20. Изпратихме писмо на компетентните гръцки органи. Получихме отговор. Отговорът е много подробен, отговаря на всички въпроси, поставени от автора на петицията. Госпожа Балия Дели и господин Салафранко са колегите, които следиха досието. И те са на едино мнение, че трябва да приключим работата по него, тъй като с този обмен на писма сме направили всичко в нашите възможности. Не зная дали представителя на комисията желая да добави нещо. колегата Папулиас. Благодаря, е, госпожо председател. Да, комисията е, също проучи този случай и открои някои въпроси, поставени от автора на петицията, които са изцяло от компетентността на е, националните органи във връзка с градоустройството. А що се отнася до твърденията за евентуално нарушение на актовете на Европейския съюз за защита на околната среда, няма дадени конкретни доказателства от автора е, на петицията за това по какъв вреден начин ще се отрази строителството на хотела е, в съответния район. Съвсем ясно е. е получихме е, предварителна информация от гръцките компетентни органи в смисъл, че отчасти е, ще е, бъде е, построен хотела на място, което е в Натура 2000, но от друга страна хотелът е доста под праговете, предписани от националното законодателство за извършване на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Що се отнася до Натура 2000, не са дадени доказателства от автора на петицията за вредоносните последици от това строителство. Комисията разполага с необходимите гаранции, е, че всички процедури са спазани. Още повече районът през 2007 година пострада от доста жестоки горски пожари и за това там е необходимо завишено внимание и ние поискахме допълнителна информация за характера на проекта и неговото местоположение. Все още очакваме тази информация. Районът е така уязвим. Ако получим тази допълнителна информация, ще бъде по-лесна и нашата работа, така че да довършим разследването си и да приключим работата по досието. Да, ще ви изпратим и ние документацията, която получихме. Обменът на информация е двустранен. Сега Приключвам заседанието. Благодаря ви за участието.